Продължаваме нататък с дневния ни ред. Приветствам с добре дошли колегата Макевин от Комисията по развитие. уважаема Линда, радваме се, че си тук. винаги се радваме да задълбочаваме сътрудничеството си с вас и радваме се, че си сътрудничите с нас, защото повечето от е, ресорните комисии не го правят в сухота. За това ви благодарим. Днес ще обсъждаме една много важна тема от дневния ред. Получаваме доклади от е, посланиците от посланици Европейския съюз в трети държави. Получаваме доклади, свързани с ключовите показатели за ефективност. От 2011 а, функционират те а, като а, докладите с обхващат 3 години и тази година комисията предоставя задълбочен, задълбочен анализ Господин Багъл от ГД Девко и Франк Джонсън от ГД Нир са тук сред нас. Благодарим ви за вашето присъствие. Вие сте подготвили една презентация за нас. Ще дам думата и на госпожа Маккевънс. Взимайте думата винаги, когато пожелаете. Yes, thank, thank you. Благодаря, госпожо Креслер. Ние сме тук, защото за нашия Европейската комисия и за всички комисии темата е изключително важна. Как да парите на данъкоплатците да се харчат по възможно най ефективният начин. Също времено водим диалог с делегациите Ако от света беше идеален, нямаше да има нужда от помощ за развитие. Помагаме на държави, които са в конфликти и има корупция. По тази причина спираме помощта, както е в Бурунди. С други думи, тези държави не са никак лесни. Това е ясно на хората, които работят на място в делегациите. Така че нашата задача е да видим защо някои от тези цели не са постигнати. Много е добре, че имаме сътрудничество с комисията и получаваме информация достатъчно преди да минем към освобождаване от е, отговорност. Благодаря за това, че се озовах на поканата. Искам да чуя какво ще каже комисията. Благодаря. 24 са ключовите показатели за ефективност. Ние се занимаваме с тях. Те са отразени в докладите на посланиците. Извършени е анализ тази година на докладите. Ще се опитвам анализът да бъде подобряван с времето. Искате ли да вземете думата? Bonsoir, plutôt. Je suis euh, Luc Багюр. Добър ден. Аз съм <clears throat> директор за ресурсите в Генерална дирекция ДЕВКО, за да представя доклада за управление на външната помощ и ключовите показатели за ефективност. Първо ще направя една по-обща презентация. След това ще дам думата на колегата Марк Джонсън. И накрая пак ще взема думата за някои по-общи въпроси, свързани с Генерална дирекция развитие. Радвам се, че Комисията по бюджета и Комисията по развитието се интересуват от нашия бюджет, който е изключително важен за управлението. След влизането в, новата, в сила на новият регламент и външната служба за действия. Опитваме се <clears throat> да обобщим работата на съответните делегации. За първи път въвеждаме един инструмент, който контролира управлението на действията, включително и мониторинг в реално време на ефективността. Ние всъщност не се ограничаваме само с тези показатели за ефективност, имаме предвид и политическия диалог с държавата партньор. След това а, се интересуваме как се реализира помощта, която отпускаме през цялата година. Оценяваме рисковете за видимостта, за ефективността на помощта и след това за управлението на човешките ресурси. От гледна точка на графиците, а, един цикъл вече е установен до края на месец декември. Шефа на съответна делегация от, от, подписва съответният доклад и те се включват, изпращат се към съответните директори в Генерална дирекция развитие. И на базата на тези доклади изготвяме нашите годишни доклади на Генералната дирекция. Междувременно подаваме обобщена информация към колегиема на комисията. Вече <clears throat> за 2016 година <clears throat> сме изпратили данните в съответен формат до месец август и след това да, комисарите изпратиха един подробен анализ на парламента. Декларациите за уверение на шефовете на делегацията включват два елемента – използването на финансовите ресурси – и на човешките ресурси за оглед на целите, които са поставени от гледна точка на доброто управление. След това се проверява закономерността на съответните операции. В показателите за ефективност са включени тези измерения. Както казах в началото, целта тук е да контролираме ежедневно управлението и в реално време следим изразходването на тези средства, което ни дава възможност на 3 месеца да правим съответен анализ и след това да предлагаме действия, които са насочени към корекция на някои измерения или е, по линия на плащанията, или конкретни препоръки към отделни делегации от гледна точка на прозрачността. Тези показатели са, се включват в е, годишния доклад е, на генерална дирекция развитие. След това се предоставят на Европейския парламент, но не се обнародват публично, защото се счита за поверителни. По тази причина не можете да ги, да ги намерите в страницата на Генерална дирекция Д. Развитие от гледна точка на глобалните резултати. Преди дам, дам думата на моя колега. За 2015 година общо взето резултатите са добре. Са над 80% в съответствие с показателите. Марк, добър ден е. Искам да благодаря на <clears throat> съвместното, за съвместното заседание на двете комисии. 2015 година. Годината, за която докладваме, <clears throat> е доста специална. Всъщност тогава беше създаден на нашата генерална дирекция. Следователно, докладването по ключовите показатели за ефективност беше нова задача. Имаше нужда от малко време да започнем конкретно работа. И след това успяхме да докладваме по 18 от 24-те показателя. През 2016 година ще включим всички 24 показателя за ефективност. Няколко думи за резултатите от гледна точка на ключовите показатели за ефективност. През 2015 година от 18-те 12 постигнаха целите, които сме си поставили. Така че резултатите могат да бъдат е, резюмирани в следният вид. Във втората част е, дали вътрешната система за контрол е достатъчно добра. 7, 100% изпълнение. В третата част ефективност на резултатите за аудит. Резултатите не бяха чак толкова добри. Само едно от четири са добрите постижения. В първата част стабилно финансово управление, ефективно използване на ресурсите на Европейския съюз – позитивен резултат както за плащанията, така и за договорите. След това за дела на изпълнени договори от целият портфел нямаше положителен резултат за периода за освояване. Нямаше позитивен резултат с намаляването на старата част на предварителното финансиране. Също тук има една специфичност в този портфел. Има предвид косвеното управление заедно с държавите бенефициери. Периода за реализация в финансовите споразумения, подписани с трети държави – надхвърляше 4 години. Всъщност, така се вижда, че с този показател ще имаме проблеми и в бъдеще. Ако погледнете втората част, ефективност на вътрешния контрол. 6 показателя за изпълнението на <clears throat> вътрешния контрол в делегациите. Целта е постигната. Един показател с, с, с недопустими е суми като процент от общата сума по третата част за ефективността на системите за одит в доклада, който представихме пред вас. Показател 22 за изпълнение на предишната година беше постигната, а пък за другият показател, където е N-1, минус 2, нямаше постижение на резултата. Причината за това е, че се включихме малко по-късно в изпълнението на тази задача. И ако коригираме ръчно някой от тези данни, ще видим, че има изпълнение на 3 от 4-те показателя за ефективност. Накрая няколко думи за последващите действия през 2016 година – едно от основните неща, по които работих през 2016 година, беше да се приготвим за доклади по показателите, които не бяха включени предишната година, предходната година. Освен това, добавихме и някои неща, които подобряват приложението на показателите. В момента разполагаме с един с една обща таблица за тези показатели и там може да намерите информация в реално време. Заедно с делегациите обсъдихме съответните недостатъци и предприехме необходимите мерки. Подготвяме месечни доклади, <clears throat> които се изпращат до ръководителят в генералната дирекция. Имаше последващи действия. Дискусия по този въпрос с шефовете на делегации на един от семинарите наскоро. И накрая, аз лично проведох срещи с няколко делегации, шефове на делегации миналата седмица Нашият директор за Западните Балкани <clears throat> ще бъде там в продължение на 11 дни и темата ще бъде такава. Благодаря. Euh, Искам да се върна на кратко за резултатите в Генерална дирекция развитие за 2015 година. Няма да говоря Конкретно а, имаше един доклад, който беше изпратен от нашите комисари. 20 от 24 от тези показатели са в ход на изпълнение. Сравнително добре сме, сме доволни от напредъка в финансовото управление успяхме да намалим старата част предварително финансиране. Имаше мерки за намаляване на договорите, които са изтекли като време. Също, също време, но са бързо са въведени съответни мерки за одита. Последният коментар е за освояването. Всъщност това е съотношението между решенията, които са взети и плащанията, които са направени. Към края на годината имаме представа за забавените срокове. Този срок намалява от 2015 година насам по един разумен начин, особено за проектите, които са многогодишни. Нека сега да се върна към използването на тези показатели в Генерална дирекция развитие. Следим внимателно таблицата, която е постоянно на разположение в интернет. Поддържаме постоянна връзка с делегациите. Представяме три месечни доклади обменяме най-добрата практика между отделните делегации. Същевременно водим а, конкретни, предприемаме конкретни мерки за някои показатели, където има забавяне. Начина по който работим с проектите, за всеки проект в края на годината оценяваме етапа, на който е стигнало неговото изпълнение и риска дали ще бъдат изпълнени целите. И от тук ги маркираме с зелено, червено или жълто. Зелено. А, а също така и с отгледна точка на резултатите за генерална дирекция ДЕВКО. Преглеждаме няколко хиляди проекти в края на годината, 4-5 хиляди проекти и ги класираме с тези цветове. Така, имаме представа за положението, в което се намира всеки проект. И така, можем още на първата, втората година на, в хода на проекта, чрез тази система, оперативната дирекция и делегацията могат да обърнат внимание на съответния проект и да предприемат коригиращи действия, ако е необходимо. Това не означава, че онези, които са в червено, трябва да бъдат <clears throat> посещавани редовно Обръщаме специално внимание на проектите в червено за управлението им е с, от страна на делегацията. След това идва системата за мониторинг и за оценка. Оценка, която се прави от независим консултант. Като естествено основният приоритет е към проектите в червено. Това е, което мога да кажа за сега. Готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря. Благодаря много и на господин Джонсън. Всичко това е важна информация. Е, ние я приветстваме. Искам да изразя пред вас нашата благодарност за положения труд по отношение на тези показатели, защото тези показатели ни показват какво става на място. Сега започвам да се изказвам на немски. От тези цифри на Девко се вижда, че вие работите много отдавна с подобни цифри. Е, Генерална дирекция Ниер не работи толкова отдавна, но все пак е, за показатели 5 и 6 за резултатността по е, проектите е, може да се каже, че се върши много сериозна работа. Има и други показатели обаче, които заслужават внимание. Няколко неща ме изненадаха. сферата на развитието и сътрудничеството има един въпрос, този за агенциите на ОНЕ – Защо? Те имат по-широко участие в допустимите за финансиране проекти, въпреки че обемът не е толкова голям. Изненадата ми идва от информацията на страница 35. В съгласно тази информация, само пет делегации са дали е, показатели от одити. Вие дадохте допълнителна информация устно, но добре е, е да я получим и писменно, за да можем да обединим всичко. Сега цифрите на Генерална дирекция ние. Тези цифри, с които разполагаме, ни е, карат да стигнем до извода, че управлението се е влушило от към показатели и качество през 2015 година. Може би обстановката, в която се работи, е станала по-неблагоприятна. Тринайсет от делегациите са постигнали реперите. Мисля, че за това може да се съжалява. Може би ще дадете някакво обяснение. Но това са нещата, които ме изненадват. Извън тях благодаря ви много за това, което сте направили. Не искам да изглеждам неблагодарна с тези бележки. Просто коментирам цифрите. Гледайки показателите, човек прави извода, че има много големи подобрения, защото Проектите, е, при е, които има затруднения и проблеми, са спаднали от 35% на по-малко от 14%. Големи проблеми е, продължават да съществуват при проектите, които използват инструмента за стабилност. Три от всеки четири изразходвани евро не постигат целта си. Вие използвате предварителни проверки за установяване на рисковете. Смятам, че това е забележително, тъй като рисковете които могат да бъдат обособени предварително, са малко 90% от рисковете се проявяват едва след като започне проектът. Мисля, че тук трябва да се поработи повече, като се мисли за а, така по-солидни резултати. Във всички случаи благодаря ви много за извършения анализ. Много ми се иска да работим и в бъдеще върху тази информация съвместно с вас, тъй като информацията, която ни дават посланиците на Съюза е много важна. Надявам се, че Комисията по развитие има същото мнение. Госпожо Макаван, не искам да монополизирам микрофона, нито да го отнемам от вас, но нека най-напред дам думата на нашите събеседници, за да е, дадат допълнителни пояснения. Благодаря. Аз е, също е, ще, ще се изкажа, както и ще дам думата на колегата, който да взема да вземе отношение за НИЕР. Да, и има съдействие по отношение на агенциите на ОНЕ, на Африканския съюз също така, на Световната банка. Ние а, сме а, посочили тук една цифра на недопустими разходи 36%. И когато съпоставите с броя на организациите, виждате, че става дума за около 30% от бюджета от 2000, за 2015 година. Нашият анализ на риска показа, че по-рисковано е да се работи с агенциите или с международните организации. Ще се поясня, като казвам по-рисковано, означава, че проектите, които изпълняваме с тези агенции и организации, са по-рисковани. Това означава, че може би с тези агенции се работи в по-тежки като обстановка страни. Самата обстановка прави проекта по-рисков. Вярно е обаче, че е, проектите с международни организации са по-рискови и затова в генералния отчет на генерална дирекция ДЕВКО за, годината сме е, предвидили резерв, така че когато се наложи реакция, да имаме с какво да реагираме. Що се отнася до показатели 5 и 6, които наричаме системата на светофарите – може би е добре най-напред е, да внеса известни нюанси в глобалната ситуация. Е, от тези 100% проекти, 4-5 хиляди на брой, е, проучени в края на годината, около 60% по стойност нямат проблеми. Поне не проблеми, които да са установени от колегите в делегациите, работещи в е, тези, е, по тези проекти. В 20 Тоест в 32% от случаите има проблеми. Да кажем, най-вече с забавяние. Строи се, например, път. И е било предвидено в края на първата година да са построени 50 км. Всъщност са построени само 20. Това е забавяне в сравнение с планираното. Нормално е да сложим тук червен знак или оранжев знак. А, оранжев знак, това означава, че а, има някакъв проблем с срока. Той може да се дължи на забавене поради тръжна процедура, може да се дължи на недостатъчен капацитет на страната партньор, може да се дължи евентуално на забавяне поради неблагоприятни метеорологични условия, на забавяне на подизпълнители, които не са могли е, на време да мобилизират е, своите екипи. И след това има 7%, само 7% от проектите, които са означени с червено. Там проблемите са съществени и заслужават сериозна работа. Един проект, който е означен с оранжев или червен цвят, е проект, който има проблем в даден момент от времето. момента те. И този проблем трябва да бъде преодолян. Цялата ни работа е насочена към това да гарантираме предприемането на необходимите мерки. И ние от... следим във времето развитието на тези проекти. Искаме тези, които са обозначени с червено, да минат в графата оранжево, а тези, които са обозначени с оранжево да минат графата зелено. Възможно е неблагоприятното обозначаване да се дължи само на политическа обстановка, при която работи съответната делегация. Важното е обаче да се обърне внимание на тази делегация на това, че проблем съществува и че той може да се задълбочи. Миналата година парламентът беше отбелязал, че има доста голям брой проекти, е, обозначени с червено. Това е вярно. Е, по отношение на бюджетната страна, е, проектите обозначени с червено са 9%, а не 7%, както е при изпълнението. Ако делегацията разбере, че финансовото управление не върви според правилата, тя може да реши да не преведе съответния транш в края на годината и да изчака няколко месеца преди да извърши този превод. В този случай, разбира се, проектът ще бъде обозначен с червено. Това не означава, че траншът никога няма да бъде преведен, а означава, че е настъпил моментът за диалог с държавата партньор, за да се гарантира изпълнението на предписаните мерки за отстраняване на трудностите. Междувременно, парите не се превеждат, което означава, че няма загуба. Единствено графикът за изпълнение на проекта се засяга. И сега давам думата на колегата от Генерална дирекция НИЕР. Във връзка с общите резултати, наистина е разочароващо, че 11 от 24-те делегации са постигнали едва, т.е. не са постигнали репер от 60% е, обозначаване в зелено на показателите за е, изпълнение. Но, както казва и госпожа Макаван, не работим в идеален свят. Ако погледнете в кои страни не е постигнат желания резултат, е, това би било списък на доста проблемни места – и комисиите, е, които водят това разискване, знаят за проблемите. Беларус, Грузия, Украина, Египет, Марокко, Сирия, Турция, Албания, бивша Югославска република Македония, Косово и Сърбия. И разбира се, когато не се стигне до реперите, трябва най-напред да се направи анализ, на, да се отговори на въпроса защо с какво са работили и с какво е трябвало да се сблъскат делегациите. А те работят в изключително сложен контекст. Стабилизация, реформа. Стабилизацията на нестабилни региони и нестабилни страни е огромно предизвикателство. Реформата не се отнася в този случай за постигане на видим материален резултат, не е нещо, е, което съответната страна бенефициер винаги прегръща с радост. Така че нашите системи са свързани и с голяма обословеност. И би трябвало, ако искаме да има уважение към нас, да настояваме условията, които поставяме да се изпълняват да се създават необходимите предпоставки за постигане на резултатите, т.е. да се създава необходимата среда, в която резултатите могат да бъдат постигнати. За тази цел е необходима необходимата правна уредба. Да кажем, ще дам пример с Украина. Там трябваше да се снабдим с необходимите декларации от държавните служители за тяхното имущество. Това беше много е, спорна мярка в страната, но ние искахме да бъде изпълнена тази мярка преди да се премине към реформа на обществените финанси. Е, това е свързано с казаното от вас, госпожо председател, е, за рисковите фактори, за риска, който е вътрешно присъщ на нашата дейност. Ние ще продължим да полагаме максимални усилия да повишим своята резултатност и да оказваме натиск навсякъде, където можем, за да се изпълняват програмите успешно. Но също така, абсолютно задължително е да не се изпълняват програмите тогава, когато знаем, че въпреки отпускането на средства, целените резултати няма да бъдат постигнати. По отношение на одитите, мога да кажа, че там се извърши една миграция към друга информационна система е, в делегациите за целите на одита. И това попречи на някои от делегациите е, да отчетат част от одитната си дейност, е, която трябваше да бъде взета предвид с оглед на показателите. Е, успяхме да внесем корекции ръчно, за да направим картината по-вярна и е, с удоволствие ще ви предоставим е, информацията, за да можете да я отчетете. Във връзка с предварителното установяване на възможните рискове, разбира се, предварителното установяване на възможните рискове е от огромно значение. Рискът е динамична категория. Рисковете не са замръзнали във времето. Изборът на проекти по самото си същество е нещо рисково, защото ако изберете някои проекти, е възможно да се стигне до твърде малка, незначителна промяна. Но разбира се, ние не сме е, безотговорни, когато извършваме избор на, на проектите. Е, винаги действаме с ясното съзнание, че средствата, които разпределяме, са средства от бюджета на Европейския съюз. Благодаря ви. Да, разбирам всичките ви проблеми. Разбирам, че Сирия, Либия, Египет стоят на първо място за вашата генерална дирекция, но Албания и Косово са изпълнили половината от заложените критерии. Има и други, да речем Йемен, е изпълнил 7 критерии е по-напред, Централната Африканска република също се представя добре. Камерун също е на предна позиция. Като се определя страната като относително стабилна, да, говорим страни в затруднено положение, с осложнени условия на място. Добре, ако може да ни кажете нещо и в допълнение, по вече казвам, госпожа Хаутала поиска думата. Believe... Благодаря, госпожо председател. Смятам, че опасенията на госпожа Гресле в някои отношения е, следва да бъдат предмет на сериозно внимание. Но също така искам да кажа, че когато започна тази дискусия преди година, не знам колко статии с мнения написах е, за финския печат, когато колегите ми от Финландия атакуваха помощта за развитие с цифри и с заключения, които по мое убеждение винаги са били е, резултат на изключително погрешна интерпретация. Затова трябва да внимаваме, да не е, компрометираме намеренията на Девко и на външната служба, защото тези нови показатели съществуват именно за подобряване на системата, за нейното усъвършенстване. За това е повече от основателно да се каже, съвсем ясно, че някои от страните, е, с които сътрудничим, е, са страни в изключително тежко положение. Някои имат вътрешни и граждански войни, други видове конфликти, имат голямо, голям проблем с управлението и ние, разбира се, се стремим навсякъде насърчаваме правителствата да действат по-отговорно и винаги в полза на своя народ, защото това също е една от целите ни. Трябва да кажа, че ми се иска ситуацията да се подобрява. Тези 9 делегации, които не са стигнали прага от 60%, са в Судан, Йемен, Централно-Африканската република, например. Това са възможно най-тежките условия, при които е възможно да се работи. Аз истински се надявам, че там ще се възцари мир – и ще се създадат условия нашата помощ да стига и реално да облагодетелства хората в нужда. Но госпожа Гресли, е, както каза, има според нас проблеми с Европейския фонд за развитие, но тук вие имате изключително надежден източник Сметната палата. А, ние много пъти сме разговаряли с Сметната палата за финансирането за Фонда за развитие. За мен това е още едно указание за необходимостта. Е, фонда за, Европейския фонд за развитие е да бъде приобщен към бюджета на Европейския съюз. колеги Целер. Извинете, колегата Целер. Фрау Kollegin Hott. Колегата Хаутала каза, че трябва да сме внимателни и точно това е целта на нашия дебат и на всички изчисления, статистики и така нататък, представени от докладчика. Средствата от нашия бюджет наистина трябва да бъдат разходвани ефективно, а да не Ам, говорим само за трансфер на пари от едно място на друго. Тез, целта на тези средства е да се помогна на хората на място в ам, развиващите се страни. Виждаме, че ам, във връзка с международните организации и агенции. Говорим за висока степен на предварително финансиране и има голям брой средства, които не са разходени все още, въпреки че са отпуснати много отдавна. Има много договори, които са изтекли, без да е постигнат някакъв, някакъв резултат. И, и така си задаваме въпроса как подхождаме в такива случаи. Ако има предварително финансиране, което не е довело до желания резултат, тогава изгубени ли са средствата, можем ли да ги изискаме обратно, ако те са били обвързани с един договор, който не е бил изпълнен, какво правим в този случай? Има абсолютни ам, а, цифри, има относителни данни, но така или иначе за тези суми се крият конкретни проекти, намерения, които не са се реализирали. Ем, преди малко водихме дебата за бюджет основан на резултатите. Интересуваме се защо тези резултати не са постигнати и какво се е случило с тези средства или може да се случи с тях, ако се предоставят на разположение и какво ще се случи, ако средствата са потънали някъде по веригата. Системата трябва да бъде подобрена и ам, с помощта за развитие трябва да се постигнат а, резултатите, които са заложени. Благодаря. Искам да се присъединя към един въпрос, който беше зададен определяне на предварителните рискове, които вие е, въвеждате за първи път. И те са свързани с страните, които са в затруднено положение. Тези предварителни рискове не могат ли да бъдат разгледани по по-добър начин, така че да се стигне до по-бързи и ефективни резултати? Ние искаме средства да бъдат разходени. Сега погледнем статистиката. Фонда за развитие допринася за три четвърти от проектите в областта за развитието, 72% от сумата, която е свързана с съответните рискове. Може би накрая всичко свършва добре, ама, но въпреки това. Ние всички искаме да има по-малко проблеми, но а, все пак трябва да работим и за напред по предварителните рискове, така че да можем да постигаме по-бързо резултатите, защото искаме да помогнем на хората на място, да подобрим тяхно, тяхната ситуация, тяхното положение. За това става въпрос тук. Господин Абагур и господин Джонсън. Euh, Благодаря. Позволете ми най-напред да коментирам положението на делегациите и това доколко те са постигнали нивото на показателите. 24. 9 делегации от 86 не са достигнали това ниво или имат резултати, които не отговарят на изискванията. Значи ние делегация по делегация правим а, специфични изисквания, а, защото слагаме летвата на около 50% и виждаме най-напред кои са отгоре, кои са отдолу. Сега а, ще ви кажа следното. За Чили става дума за грешка. А, докладът който бе избран от комисарите Мимица и Хан, засяга предварителна, предварителен период. Там просто имаше погрешно е, изчисление. Централноафриканската република и Йемен. Ако само кажем имената им, виждате защо е, се е стигнало до тези резултати. Е, в е, Йемен е евакуирана делегацията, мисиите страната са невъзможни, делегацията работи от Брюксел. Така че е абсолютно невъзможно да се наблюдават проектите, да се следи тяхното изпълнение. Просто проектите дори са спрени в огромната си част. Във връзка с Централно-Африканската република се надяваме положението да се подобри, обаче там делегацията също бе евакуирана. За момента не можем да поддържаме персонал от повече от 12 души. в страни като Габон стават релевантни вашите въпроси. И тук се откроява ползата от това информационно средство. Ако нямахме тази информация, нямаше да можем да реагираме. Значи има делегации, които изискват да бъдат предприяти устойчиви действия. И както виждате, е, миналата година бяхме на 16 или 17 делегации с е, непостигнати показатели. Тази година сме свели тази бройка на 9. Това е все в резултат на предприяти конкретни целенасочени действия. Сега по въпроса за резултатите. Ще повторя това, което казах. Е, системата на светофарите, анализът, който се прави проект по проект в края на всяка година, не предопределя изхода на проекта. Възможно е един проект е, да е, е в, зон, в червената зона първата, втората и третата година. Тогава наистина вероятността той да приключи в тази зона е много голяма и може да се постави въпросът следва ли да продължаваме да отпускаме средства. Понякога проектите обаче са в червената зона, просто защото не са отпуснати никакви средства, защото условията не го позволяват. Това не означава, че парите са изгубени. Няма да има резултат, обаче и нито едно евро не е похабено. Вярно е, че има рискови проекти, но рисковите проекти са преди всичко в най-рисковите територии. огромната част от развиващите се страни работят с проекти от Европейския фонд за развитие. Имаме е, различни проекти е, в Азия, в Африка, в Латинска Америка и между тези райони има разлика от гледна точка на тежката обстановка. Международните организации не са само агенциите на ОНЕ. Там финансирането може да стигне 100%, защото имаме сигурност, че тези организации имат необходимия финансов капацитет и могат изцяло да заместят комисията, което понякога се е налагало. Понякога се вижда, е, има такава информация от 90-те години е, с е, някои заповеди за възстановяване на средства, но тогава ставаше дума за изключително специфични обстоятелства, при които имаше спорове. Докато не е приключил спорът, не може да се възстановят средствата. Това е преди всичко в хипотези, в които сме работили с други международни организации. Във връзка с риска, менеджерът е този, който оценява риска. Нормално е, той трябва да познава третата страна, за която става дума. Поначало развитието е съпроводено с рискове. Това е самата основа на политиката ни в областта на развитието. Ние сме е, въобще създадени е, с такава цел да поемаме по-големи рискове, защото държавите се намират в такова състояние, че политическата обстановка, сигурността не са на ниво и е редно да се поемат по-големи рискове. От тук и предварителната оценка на рисковете. А на свой ред това води от, до необходимост от системи, които да съпровождат проектите по време на тяхното изпълнение. Ние имаме системи за наблюдение, които ни позволяват в интернет и в реално време да видим дали при изпълнението на проекта настъпват отклонения в сравнение с планирането. Не трябва да бъдем прекалено амбициозни. Ние имаме желание да постигаме резултати. Ако има проект в червена зона, нашата амбиция не се губи, но оставаме и реалисти вземат се мерки, които позволяват да се коригира определено положение. Предварителната оценка на риска обаче дава само частична картина, защото не винаги можете да прецените риска предварително. Сега искам да ви запозная с резултатите за Албания и Косово. Да, там хипотезите са твърде специфични. Голяма част от е, проблемите, съществуващи в тях, са свързани или с начина по който са въведени данните в системата, или са е, характерни за някои области. Например, един от показателите е, е точността на предварителната прогноза за плащанията. Значи, е, ние обикновено тук отчитаме 90 до 110% е, точност. И в този случай имахме отчет от 112%, което се третираше от системата като неотчетен резултат. Също така с договорите имахме проблем, които са приключили. В Албания вместо 15% неприключили и неизпълнени договори имаме 10% отгоре. Тук също имаше техническа грешка поради софтуерен проблем. В Албания имаме показател недостатъци на одитната система. 21 и 23 показател трябваше да бъдат ръчно коригирани, защото не всички въведени данни бяха е, отчетени от системата. Голяма част от тези проблеми, които вие сте видели, не са фундаментални и по същество, а по-скоро от технически характер. Сега за Косово пак е, точността на годишната прогноза беше проблем. Там техният показател беше 89,65 вместо 90%. Ако бяха отчели 90%, щяха да бъдат зелената зона. Имаше проблем с освояването на средствата. Обаче там трябваше някои тръжни процедури да бъдат повторени. Ако беше по-добре организирана тръжната процедура във всички случаи, е, резултатът щеше да е по-висок. Има и три показатели, е, последният от които, 24-ти, е, е неотговарящата на изискванията средств, сума, установена чрез одити тяхната стойност беше 0,75. Не сме стигнали до целта 2%, но това не означава, че одитите не са били добре извършени. Реалният резултат от одитната дейност, която е професионална, е 0,75. Обаче това се смята за непостигнат показател и е, въобще се интерпретира в, в отрицателна посока. В тези две страни хората работят наистина при тежки условия, защото става дума точно за Западните Балкани, където има изключително тежка програма за реформи и за това са необходими много сериозни ангажименти от страна нашите партньори, преди да пристъпим към изпълнение на проектите. Моля да, да ми позволите да се спра на въпроса за предварителното договаряне. Всичко зависи от точните причини, поради които договорите не се изпълняват. Някой път подизпълнител е виновен за това, обаче понякога договорите не се изпълняват независимо от волята на партньора и на комисията, защото условията са такива, че не е възможно договорът да бъде изведен до успешен край тъй като никой не носи вина за това. До е, момента на изпълнението е, разходите се смятат за допустими разходи, след това договорът се прекратява и не се правят по-нататъчни плащания. Ако финансирането обаче ще надхвърли е, или надхвърли направените разходи, тогава ние търсим обратно разликата. Госпожа Макаван, благодаря на комисията за това, че ни разясни цялата тази информация. Аз съм работила като програмен менеджер и трябва да ви кажа, че това, за което вие говорите, е много добро средство за управление. Когато стоите в центъра на схемата, е добре да получавате информация от всички елементи, които се намират в периферията – Представям си колко е трудно това за целия свят, да можете във всеки момент да штракнете с мишката върху определен точка и да потече информацията, включително и анализа, дали проектът се намира в червена, оранжева или зелена зона. Миналата година, както и госпожа Хаутала, и аз бях нападната от журналисти, които започнаха да ме питат защо а, така Европейския съюз пръска пари и това даже не беше в контекста на нашата кампания за референдума. Вижте за какъв жаргон си говорим. KPI, показатели и други подобни. Това е не а, разбираем език за хората навън. Какво прави Комисията за комуникацията? Защото аз самата положих усилия, за да разбера журналистите какво ме питат. Инвестирайте в комуникация, облечете своите изказвания в ежедневния език, на който говорят хората, за да станете разбираеми. Съгласна съм за рисковете. Не бих искал да си представя, че Европейският съюз няма да поема вече рискове, защото това означава е, да не помагаме вече на най-изостаналите и нуждаещи се страни в света. Е, аз съм председател на Комисията по развитие. Представете си е, хората в Миянмар, децата в Сирия. Тук са необходими сложни, тежки решения. Понякога като не може публичният сектор да поема рискове, ние не можем да си вършим работата. Това е много опасно. Госпожа Гресле постави въпроса за сравнението между различните страни. Да, тази информационна система е полезна като управленско средство, защото ви позволява да извършите такива сравнения. Да знаете точно какво става с средствата, които се насочват към различни управленски схеми. Благодаря. Много полезно е да се сътрудничи по този начин между комисиите, защото сега вече вникнахме много по-задълбочено в проблематиката. Много съм благодарна за тази дискусия. Wir, wir danken Ihnen. Also wir wollen hier nicht ähm, ние също ви благодарим. Не искаме да създаваме проблеми, не искаме да дразним никого. Ние искаме само, когато става въпрос за такива сериозни теми и за толкова много средства, да говорим за това какво можем да направим и да привлечем вниманието на управленските кадри наистина си заслужаваше това усилие. Документът, който сте изготвили е много важен. Информацията от Девко също е много важна. Да се разгледат всичките тези ключови показатели за активност на едно място е нещо прекрасно. Смятам, че сме се отправили в правилната посока. На добър път сме и искаме да работим за напред и така. Да, всичко е свързано с рискове. Няма как. Самите показатели са обвързани с известен риск. Ситуациите са оплетени, условията са осложнени, но въпреки всичко аз мятам, че сме поели по правилния път. Колегата Целер. Благодаря. Тук имам представители на външната служба и на комисията ДЕВКО и много се радвам, че ние работим по един общ проект. Работим и върху изготвянето на един общ проект, по един общ доклад. През годините сме ходили на посещения в страните, в които отпускаме, е, в страните, за които отпускаме помощ за развитие. Нещата бяха по-различни Наша задача е да проверяваме какво се случва с средствата, които са отпуснати от европейския бюджет. Това са средства на европейските данакоплаци и ние трябва да следим за изпълнението на заложените цели. Освен това, трябва да сме критично настроени, когато нещо не е както трябва понякога трябва да се запитаме дали работим с правилните партньори в развиващите се страни. Ние искаме на хората на място да се помогне. Трябва да оценяваме партньорите по тяхната надежност, отговорност. Работим с ОНЕ до голяма степен и що се отнася до ефективността и а, резултатите, които са постигнати, а, не са задоволителни. Най-вече от организации по чапката на ООН в Турция по програмата за предоставяне на хранителни продукти не бяха предоставени средства трябваше да бъдат организирани помощи от ОНЕ за Европейската цен... за, ам, Централната Африканска република и а, там имаше проблеми а, и редица други примери има. Да не говорим, че се увеличават финансовите инструменти, които не ни дават възможност да проследяваме на къде се отправят средствата, защото много организации се преплитат. Ам, когато говорим за проекти на Световната банка, да, добре, но как това се вписва с нашите цели за развитие и сътрудничество, защото Световната банка има други представи за тези а, въпроси, а ние също предоставяме средства. Радвам се, че работим съвместно ние с другите ресорни комисии по въпросите за ефективното разходване на средства за програмите за развитие. Наши дипломати на място също действа. Това е от голяма помощ. Това ще доведе до значително подобрение и се надявам в бъдеще да продължи така. Имам обаче още един въпрос говорих, говорихме за делегациите, но не говорихме за ДЕВКО. Относно пети и шестия показател за ДЕВКО Д и Е, имат повече проблеми, отколкото останалите. Добре ако разберем нещо повече по този въпрос. Ще е добре, ако имаме списък с международните организации – не за всички международни организации, но за най-важните, за които може да се каже, че е било трудно да се извърши клиринг на договорите. на страница 15 се посочва тези 66%. Интересува интересуват ме, кои, интересуваме кои точно са тези международни организации. Ако видим какви са старите договори, има договор в Б2 от 1994 година, е договор в Бангладеш от 1995 и Г, от Г2 от 96 та може ли да ни кажете какво, за какво точно става въпрос и а, през кое столетие ще бъдат а, изпълнени тези договори? 64% от а, неизплатените средства. Тук има и информация, която е много интересна. 71% от старите не, не а, изплатени средства се дължат на ам, определени решения. Интересуваме как, за какво точно става въпрос. Не искам да отъкчавам колегите, не искам да ги задържам, но е добре, ако може да ни предоставите информация. И след това можем да ви пуснем да си ходите. Oui, bien sûr, nous pouvons donner quelques éléments. Да, разбира се. Е, можем е, да допълним с писмена информация, ако е необходимо да се допълни това, което ще кажем е, сега устно. Наистина за международните организации констатирахме, че поне за предварителното финансиране, старото съфинансиране, има липса на проследяемост в Девко. И също така липса на инструкция на инструкция, инструктаж за така наречения клиринг. И за това се стигна до този показател от 48%. Едно от всеки две евро при международните организации, при условията на предварително финансиране, са, се отделя за клиринг всъщност ние не сме а, констатирали изпълняемостта на проекта а, с оглед на предфинансирането, на предварителното финансиране. А, нямам цифри, които да помня на изуст. Не мога да ви кажа точно кои международни организации са засегнати от такива предварителни финансирания, но можем да ви предоставим информацията допълнително в писмен вид. Въпросите за дирекции Д и Е латинско. Това е всъщност обща снимка на дейността на двете дирекции. Не става дума за проектите, управлявани от тях по-отделно, а за снимка, в която представя консолидираната картина на това, което става в делегациите. В Африка е, дирекция Е. Най-проблемни е, с Централно-Африканската република, с дирекция Д е, Судан. Това са сравнително по-тежки страни, по-тежки региони, отколкото други географски региони. И за това дирекции Д и Е латинско имат най-голям брой проекти, които се намират в червената или в оранжевата зона. В връзка с неразплатените задължения. Там показателите са малко по-низки при Европейския фонд за развитие, отколкото при другите бюджетни инструменти. Но това, пак ще кажа, се дължи на страните, в които се изпълняват проектите. Тоест, има много сериозна корелация между трудното положение в страната, нейната уязвимост и изпълняемостта на проектите. проектите са спрени там, където законното управление се е сринало, има война но същевременно това са и страни, в които са необходими най-големи усилия и помощ от страна на комисията, така че там компромисът е закъснение. И от тук се стига до неизплатените задължения. Нашият идей, нашата идея е, че е, в такива случаи ситуацията трябва периодично да се подлага на преоценка. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Поне така ми се струва. Да, е, нямаме повече въпроси към вас. Искам да благодаря и от името на госпожа Макевенс за информацията, която сте ни предоставили за документа, за данните, за фактите. Много интересни. Ам... Много интересни са фактите отразени в доклада. Никога не сме ги получавали по тази форма. Надявам, че следващата година ще продължим по този начин и ще извършим анализ на данните в пълния им обем. Наистина трябва да подчертаем, че това, което е постигнато в рамките на ДЕВКО е впечатляващо трябва да го отразим. И така, утре в 9 часа ще се видим отново. Благодаря ви за участието. Закривам заседанието. attends, attends. Mais ils sont partis.